на година на химията да е, има успех. Тази година е много добра за повишаване на информираността. Председателката, с това приключваме едноминутните изказвания. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, доклада на господин Арсенис, подготвяне на горите за изменението на климата. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Горите са нещо Горите са изключително важно нещо за всички нас и за всички европейци а, и за всички, които се намират в Европа. Те са част от нашата идентичност. Те осигуряват а, нашата почивка, работна заетост и въпреки всичко начина по който ние гледаме на, на горите е много различен и това зависи от различните а, режими, онези, които са на север в Европа и а, а, на а, брега на Средиземноморието. Ние а, гледаме различно на проблемите и а, хората а, остават с впечатление, че а, горите са човешко дело, защото те виждат всички всички а, производството на дървен материал, но всички гори са запла... застрашени от климатичните промени, от повишаващия се брой на горски пожари, от заболяванията на а, дърветата и от различните а, бедствия. И именно за по всички тези причини е необходимо да се предприеме обща общи стъпки за справяне с, с тази заплаха. Необходимо е да се изготви Европейски парламент. Той е изработен в сътрудничество, консенсус от колеги, които са от различни страни, от различни политически групи. Има 50 компромисни изменения, за да се отчитат различните гледни точки на различните политически сили, както и а, становищата на всички държави членки на Европейския съюз. Именно за това съм убеден, че този а, доклад ще бъде подкрепен от а, парламента. Какво искаме от този доклад? Ние настояваме комисията да изготви една бяла бяла книга за защитата на горите. Е, ние искаме нов регламент, който да замести регламента за предотвратяване на горските пожари. Ние искаме нов регламент е, за, е, за подобряване, повишаването на финансирането на горската дейност по втория стълб също така това е 2% от нашата кампания. Не бихме искали да имаме 1% финансиране отвън за цел постигане устойчивост, жизнеспособност на биомасата. Искаме едно добро управление на горите, което да отчете климатичните изменения. Процедура по спонтанни изказвания. Госпожа Басеско е първа. Благодаря. Според мен е ролята на този доклад е да се започне дискусия за защита на европейските гори. А също тази защита, както и информирането, зависят от е, сътрудничеството между институциите и страните членки. В такъв смисъл искам да обърна внимание на член 23 от доклада, който се занимава с е, незаконното изсичане на горите. Устойчивото управление на горите е ключов елемент за запазване на биоразнообразието в Европа. За да се постигнат е, окончателни резултати в този процес трябва да има финансиране и да се премахнат законовите пречки. Трябва да има научни изследвания в горското дело и е, климатичните промени, особено международни такива изследвания, а също така и обучение на работещите в тази област. Господин Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Това е балансиран доклад. Искам да подчертая само две неща. Първо, искам да привлека вниманието ви върху заплахите за горските ресурси. Екзотични видове, които могат да устоят на горски пожари една внимателна оценка на въздействието би отчела биотичните и абиотични заплахи. Подкрепата от общностни програми трябва да доведе до оценка на горските ресурси. Относно залесяването, трябва да се разчита на местни видове за разнообразяване на горския фонд, да се отчитат съществуващите екосистеми в Европа. Трябва да ги познаваме, да ги използваме и да помагаме за развитието на селските райони. Господин Паска е следващият оратор. Благодаря, госпожа председател, господин комисар. Последните проучвания на въздействието на климатичните промени върху горите на Европа показват, че е, горските екосистеми реагират по различен начин. Всичко зависи от е, природните условия на даден регион. Планинските региони, например, реагират различно в сравнение с други райони. И също така други условия са свързани с интензивността на климатичните промени. Например, прогнозите посочва, че ще има повишаване с градус и половина повече в Централна Европа, сравнени с други райони. Е, разглеждат се също така и а, резистентните видове. Трябва да направим проактивни предложения, които да отчитат специфичността на съответните райони. Благодаря. Моите колеги днес е, бяхме в е, Европейския парламент, говорихме за Деня на Европа с пръв път. И темата, която говорим сега е изключително важна, защото горите имат огромна роля в борбата с климатичните промени. Много много други мерки са важни, но горите не получават необходимата защита, защото те се възстановяват в много по-дълъг е, период. Горските пожари, например, могат да бъдат по-успешно ограничавани, защото те унищожават хиляди хектари. Съгласен съм с докладчика, че 1% финансиране от ОСП за гори не е никак достатъчен. Трябва да търсим повече финансиране и по-голяма част от парите по общата селскостопанска политика. Господин комисар, вие имате думата сега. Благодаря, госпожа председател. Уважаеми депутати, които останахте до този късен част, искам най-напред да благодаря на докладчика господин Арсенис за неговата работа и ангажимент в подготовката на този доклад. Искам да благодаря и на членовете на комисиите, които дадоха своите становища. Комисията посочи, че ще изготви зелена книга за горите на базата на Бялата книга за адаптиране към промените в климата. Зелената книга очертава социално економическото значение на горите и предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени в едните години. Освен това се разглеждат и съществуващите информационни системи. Парламентът и съвета, както и останалите заинтересовани страни, са приканени да представят своите становища за защита на горите, за да се даде добавена стойност към изготвянето на документа, който е толкова важен за този важен ресурс в Европа. Трябва да се спазват националните компетентности, като същевременно се види по какъв начин на европейско ниво могат най-добре да се защитят горите и да се предостави нужната информация. През миналата година бяха проведени множество дискусии, проведоха се консултации с заинтересовани страни, които вече намират отражение в работата на комисията относно следващите стъпки. Трябва да се проведе дебат за това дали е необходимо да има политика в това отношение. Економическите, социални, екологични аспекти на горите се подчертават както в работата на съвета, както и в днешния доклад, изготвен от господин Критон Арсенис. Има голяма нужда от сравнима информация по въпроси, свързани с горите, например, заетостта, запасите, тенденциите на ЦО, защита на биологичното многообразие всяка институция трябва да положи усилия да се постигнат заложените в това отношение цели. Започна консултация с доклада на парламента. Държавите членки трябва да изготвят по-точна информация и този доклад не помага в това отношение. След като бъдат изяснени информационните нужди, ще преминем към следващите етапи. Ще продължим работа и през идната година без да засягаме другите усилия в тази област. Необходимо е да се събере подходяща информация, която да е съпоставима. Това ще да бъде добавена стойност относно отчитане на социално-економическите и екологични приноси на горите. Комисията сега ще разгледа подробно този доклад ще реагира на него и ще представи своите заключения на съвета. Председателката, благодаря на комисаря, благодаря на колегите, които останаха, благодаря на докладчика. С това приключваме разискванията по този въпрос. Гласуването ще бъде в сряда. Утре ще продължи заседанието.